железници и публични услуги в Дунавския и Адриатическия макрорегион. Думата има комисаря Корина Крецо. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати, колеги. Най-напред искам да ви благодаря за това, че включихте тази точка в дневния ред ролята на обществените услуги, железопътната инфраструктура в Дунавския адриатическия макрорегион. Миналата седмица участвах на проявата, коя когато беше лансирана стратегията за Алпинския регион в Словения. Това беше четвъртата стратегия и тя беше посрещната с много ентусиазъм от 500-те участници, което говори за това, че макроекономическите стратегии са много важни. Като работи по макрорегиони, можем да работим заедно по решаването на проблемите на тези региони и по този начин да подобряваме териториалното сближаване. Това сътрудничество е много важно за подобряване на свързаността на регионите като осигурява железопътни връзки и Дунавския и Адриатическия микро, макрорегион са идентифицирали железниците като свои приоритети. Има огромни различия между регионите в областта на железопътния транспорт. Това неблагоприятства реализацията на економическия потенциал, що се отнася до старите държави, членки, Австрия, Германия. Услугите са много добри, но и там има какво да се подобри. В новите държави членки, Чешката република, Унгария и Румъния, ситуацията не е удовлетворителна, но нещата вървят напред, особено благодарение на европейските фондове. Но за страни извън Европейския съюз железопътните услуги отсъстват и има нужда от инвестиции. На този фон Европейската комисия смята, че е нужно да се предприемат енергични мерки в подкрепа на железопътните и обществени услуги. Дейностите трябва да се насочат в следните насоки. Първо, по-добро сътрудничество между страните. Няма друг начин за успех на микрорегионално и макрорегионално равнище. Второ, страните трябва да работят в тясно взаимодействие, за да реализират реформи в железниците, като например разделяне на инфраструктурата, и приемане на нормативна база. Трябва да инвестираме и в проекти за рехабилитация в управлението на трафика и увеличаване на капацитета. Ето защо очаква прогнозираната стойност на мрежата ТНТ за Балканите е прекрасна рамка за подобни инвестиции. Но, дами и господа, госпожи и господа депутати, ние знаем, че инвестициите в железниците и сътрудничество не са достатъчни за преодоляване на съществуващите предизвикателства. Необходимо е да се разработят проекти и добри управленски структури. Също така улесняване на процедурата по преминаване на границите. Заинтересованите лица трябва да постигнат споразумение по един много важен принцип. Всички договори за публични услуги в областта на железниците трябва да се основават на конкурентоспособност. В тази област има няколко предизвикателства и трябва да се погрижим наличните ресурси да се използват разумно. Преди три години комисията излезе с законодателно предложение в четвъртия железопътен пакет – и смятаме, че вие като за законодатели и ние можем да постигнем споразумение по това предложение. Както вече казах, реализирахме сериозна стъпка напред в макрорегионалните стратегии. Сега е време тези принципи да бъдат реализирани на практика. Конкретни промени, конкретни действия, които да отговарят на очакванията на частния сектор и гражданите, което означава по-добри железопътни услуги, повече ефективност. Благодаря. Очаквам вашите изказвания. Благодаря. Давам думата на господин Маринеско за две минути. Благодаря, председателю. Благодаря, госпожо комисар. Макрорегионите са една положителна инициатива. Те водят до по-добра координация и по-добро сближаване между регионите, които са включени в съответния макрорегион. Смятам обаче, че много трябва да се внимава с средствата, защото тези средства не трябва да стигат до микрорегионите защото иначе кохезионната политика, която така или иначе среща проблеми, ще има още по-големи. Необходимо е да има координация на ниво Европейска комисия, за да може държавите членки, които принадлежат към един макрорегион, да постигнат съгласие и да насочат парите от структурните фондове за едни добри последователни проекти в няколко държави членки. Е, що се отнася до Балканите и Дунава, инициативата на Европейската комисия да разшири мрежата ТНТ е, е прекрасна. Трябва да се съсредоточим върху това, особено що се отнася до железопътния транспорт. Необходими са коридори и за тях пък са необходими проекти. Тези а, коридори трябва да водят до пристанищата, като например Констанца или пък гръцките пристанища. Вие играете изключително важна роля, защото може да координирате националните планове в транснационален план, така щото те да доведат а, до изграждане на тези коридори. Хубаво е също така да приключим с железопътния пакет, който е изключително важен по тази тема. Също така, средствата от FC трябва да бъдат насочени към а, механизма за свързване на Европа. Благодаря. Госпожа Цапардел за две минути. Благодаря. Госпожо комисар Крецо, много се радвам, че днес провеждаме това разискване, което е толкова важно за економическото развитие както на Румъния, така и на Централна и Източна Европа. Румъния бе сред първите държави, които поискаха от комисията да разработи стратегия за Дунавския регион до 2010 година. Стратегията за този макрорегион, в която участват 14 държави членки, цели да се разрешат общите за тези държави предизвикателства, необходимостта от мобилност, от енергийна ефективност, качеството на водата и економическото развитие. Тези държави са изправени пред общи предизвикателства. Има разлики в економическото развитие в рамките на този макрорегион, което налага необходимост от повече социално-економическо сближаване. Цялостният план за транспорта на Румъния е един такъв инструмент. Той е важен с оглед постигането на целите на Румъния за сектора на транспорта. Този план налага и необходимост от инвестиции в инфраструктура. Този цялостен план бе прият от румънското правителство и одобрен от Европейската комисия. Проектите за железопътна инфраструктура са приоритетни. Те съответстват и на приоритетите на Европейския съюз за създаването на единно транспортно пространство. Радвам се, госпожо комисар, че има съгласуваност между регионалната политика и ЖП политиката в макрорегиона. Така ще допринесем за социалното и териториално сближаване, ще попълним и някои пропуски, ще доближим и държавите членки в региона. Госпожа Майснер за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за изложението, госпожо комисар. Наистина, една от основните свободи в Европейския съюз е правото на свободно движение на хора, стоки и услуги. Свободното движение на хората предполага и покритие на цяла Европа от железопътна мрежа. За съжаление, все още няма такова покритие. Затова и в макрорегионите трябва да се съсредоточим върху този момент. Казахте, че са приоритетни ЖП връзките. Тук наистина все още има много проблеми. Би било чудесно да има свързаност между островите в Адриатическо море, например, но това все още не е възможно. Кои са основните недостатъци? Политиката спрямо макрорегионите цели именно преодоляването на различията, въвеждането на единна система направихме карта на транспортните коридори в Европа, които наистина могат да допринесат за повсеместна свързаност. Ще се спра върху три от тях. Коридора Адриатическо-Балтийско море, например. Тук има 16 гранични пункта, 9 от тях са ЖП връзки. Има много участъци с нисък капацитет, най-вече в Полша и в Словта е толкова ниска, че не може да се превозват стоки ще са необходими 30 милиарда до 2030 година за товарните превози. Няма да можем да се справим с това. Коридорът за Ориента и източното Средиземноморие също има много недостатъци. 16 пъти трябва да се сменя локомотива, например, когато се пътува от Хамбург за Атина. Има наистина много разлики, които трябва да бъдат преодолени. Коридора река Рейн, река Дунав тук също има много гранични пунктове с ЖП връзки, където все още няма електрификация, например, между Германия и Чехия. В Румъния пък ЖП инфраструктурата трябва спешно да се модернизира, трябва да се изградят нови връзки. Като се има предвид това, мисля, че е добре, че се опитваме да постигнем нещо в интерес на хората чрез стратегията за макрорегионите. Господин Крамер за две минути. Уважаема госпожо комисар, преди няколко месеца се състоя климатичната конференция в Париж. Европейският съюз пое амбициозни ангажименти за климата, които трябва да изпълним. На транспорта се пада 25% от емисиите. От 90-та година насам емисиите от транспорта са се повишили с 22%, а тези от промишлеността са намалели с 38%. Затова и трябва да направим промени в мобилността. Мобилността е част от обществените услуги. Затова трябва да свържем едни с други и селските региони. Моля, не допускайте отново грешката, която допусна Португалия. Преди 10-15 години там бяха изведени от експлоатация много ЖП отсечки. Сега хората нямат пари за да се движат с автомобилите си, което де-факто разрушава мобилността необходимия е цялостен план. 30 до 40% от ЖП отсечките в Румъния предстои да бъдат изведени от експлоатация. Това бе решение на румънското правителство, одобрено и от комисията. Ако направите това, никога няма да постигнем целите си в областта на климата. ЖП транспорта трябва да се ползва с приоритет. Едва 20% от транспорта се падат на ЖП транспорта. Трябва да променим това. Не бива да извеждат от експлоатация 30-40% от ЖП отсечките. 90% от пътници, пътуващите с влак, изминават къси отсечки. Затова мислете не само за широкомащабните проекти, мислете и за изграждането на връзки а що се отнася до европейската ЖП инфраструктура, тук има много пропуски. Липсват връзки най-вече там, където се пресичат граници между държави. Тоест необходими са ни трансгранични ЖП отсечки. Трябва да изградим отново унези, които са били разрушени във военни конфликти, например. Трябва да постигнем целите си в областта на климата, но това няма да ни се отдаде, ако извеждаме от експлоатация 30-40% от ЖП отсечките в Румъния, например. Благодаря ви, господин Крамер. Синя карта от госпожата Пардел. Госпожата Пардел, имате думата. Благодаря. Господин Крамер, помня, че през юни разговаряхме по време на заседание на Комисията по транспорта и представители на румънското правителство и представители на Европейската комисия и аз самата казахме, че съкръщения, че не става дума за 30-40% съкръщение на инфраструктурата в Румъния. Но ние разполагаме с една от най-големите железопътни мрежи в Европа. Германия и Франция са направили по-сериозни съкръщения от Германия и Франция. Винаги сме настоявали за устойчив транспорт, така че моля ви проверете документите в парламента. Много точно проверих информацията. В Румъния в момента се водят много ожесточени разисквания за това дали решението на правителството да се одобри от парламента. Знам, че и във Франция и Германия бяха изведени от експлоатация много ЖП отсечки и там се борих срещу това. Железопътният транспорт е транспортът на бъдещето. Единствено ако заложим на него, ще може прати по отношение на измененията в климата. Само така ще можем да дадем шанс на децата си да продължат да живеят на тази планета. Ако сега решим да съкратим, да изведем от експлоатация 30 до 40% от отсечките, то това не е оптимизация. Просто ще разрушим сектора. Госпожа Гил за минута и половина in the ever lucid words of the bismarcks Европейският съюз и неговите бюрокрации доведоха до там, че макроекономическата политика се използва създаване на териториални взаимодействия и намаляване на регионалните разлики. Всъщност все по-сближаващ се съюз. Според генералния директор на вътрешна политика е трудно да се каже дали макрорегионалната стратегия е повлияла върху характера или размера на инициативите. Тъй като това е така, защо е, разхищаваме е, средствата на данокопаците и си губим времето? Господин Поспишил за две минути. Благодаря, председателю. Госпожо комисар, слушах ви внимателно. Представлявам Чешката република. Смятам, че европейските фондове не трябва да отиват само в национални проекти. Те трябва да водят до трансгранично сътрудничество, особено що се отнася до железопътната инфраструктура, а за това и говорим днес. Много неща могат да се направят. Желязната завеса вече няма, но връзката по железопътен път между Германия и Чехия не съществува, защото не отговаря на условията. Как може две съседни държави да не могат да бъдат свързани? Ако искаме да инвестираме повече в трансграничното сътрудничество и по-добра инфраструктура, ще трябва да заделим повече средства за това за Дунавската стратегия. Там имаме 220 милиона. Това са недостатъчни средства. Те не са достатъчни дори за един голям проект в ЖП сферата. Ние направихме един проект за модернизация на линията между Прага и Пилзнер. Искаме да се свържим дори с Мюнхен. 1,4 милиарда ще са необходими пет пъти повече, т.е. отколкото средствата, които са заложени в целия фонд. Затова в бъдеще трябва да видим дали тези проекти ще бъдат само символични или пък бихме могли да инвестираме и в алеи за велосипедисти. Те са важни, но не са толкова стратегически важни, колкото са важни железопътните връзки. Проектите са чудесни, но имаме нужда от малко повече средства. Благодаря. И аз ви благодаря. Заповядайте. Госпожа Яла Сендер. Благодаря, господин председател. Благодаря за представенето на сътрудничеството в рамките на този макрорегион. Целта на това сътрудничество е да се преодолеят разликите между отделните държави. В качеството си на докладчик за механизма за свързване на Европа, нека ви обърна внимание, че са предвидени за него 10 милиарда от Европейския кохезионен фонд – Има две мрежи. От една страна новите мултимодални коридори, които включват не само ЖП транспорта. Няма превод към английски, казва председателя. It's okay. It's okay? Continue. Сега можете да продължите. Има две мрежи. Едната обхваща новите коридори, които са мултимодални, т.е. обхващат не само железопътния транспорт, но и други видове, като този по вътрешноводните пътища. Румъния не бе излязла на времето с своя национален план. Това бе по време на предходното правителство. През месеца новото правителство в Румъния работи по националния план. Някои колеги казват, че има проблеми с освояването на средствата, липсва инфраструктура, не се предоставя и достатъчно помощ за високоскоростните ЖП отсечки. Европейският парламент се опитва да популяризира тези отсечки, тъй като те са много интересни най-вече за туризма все още има ограничения и в Германия и Австрия има ограничения върху транспорта по река Дунав. Госпожо Крецо, става дума за регион, който е изключително важен за туризма. Тук се използват различни видове транспорт, действат различни механизми за обществения транспорт. Синя карта от господин Кобърн. Uh, uh, в Великобритания през 50-те направихме много голяма грешка, като изведохме от експлоатация много от по-малките си ЖП отсечки. Мислехме, че бъдещето е в автомобилите, но всъщност бъдещето е в ЖП транспорта. В Обединеното кралство, освен това, Инвестирахме много и в един свръхскоростен влак от Лондон до Шотландия. По-добре е да заложим на железопътния транспорт, вместо да инвестираме огромни средства в по-широко мащабни проекти. Трябва да заложим на по-късите отсечки. И ако продължаваме по този начин, само членове на Европейския парламент или много богати бизнесмени ще могат да си позволят да пътуват с влак. Нека помогнем на всички пътници да се движат с влака, не само на тези, които могат да си го позволят. Съгласна ли сте с мен? Като испанка признавам успеха, който постигнахме с високоскоростната ЖП отсечка между Малага и Севиля. Опитът в Испания е съвсем различен. Когато една страна е гъсто населена, то може би положението там е различно, но в Испания постигнахме много голям успех. Хората не трябваше да пътуват с самолет служебно. В Обединеното кралство има капацитет за изграждането на отсечка, която да се движи до Шотландия, но можете да се съсредоточите и върху местните и регионални мрежи. Те са изключително важни. Не бива да забравяме също, че и хората продължават да се движат с автомобилите си. Господин Яковчич. Първо. Искам да повдигна три въпроса интермодалността на транспорта в този макрорегион изисква огромни инвестиции. Няма обаче альтернатива. Железопътния транспорт трябва да бъде свързан с морския. Друг проблем е бавната скорост на железниците в Италия между Анкона и Бари до Харватска, Словения, Плочек, Сараево или Италия или Белград. Също така искам да повдигна един местен проблем, който е много сериозен за Истрия, защото линиите в Истрия са свързани само с Словения. Или трябва да изградим тунел под планината, или да постигнем споразумение с Словения. Мрежите ТНТ за Балканите имат нашата пълна подкрепа. Ще приемете ли синя карта от господин Солдес? Yes. Uh, Mr. Soltes. And then there is another one. И след това има още една. Благодаря, господин председател. Господин Яковчищ, споменахте връзката между Харватска и Словения. Както знаем, между 1902 и 1935 година имаше връзка по Резана, която беше много важна. Има ли шанс да се възстанови тази връзка? Благодаря за въпроса. Разбира се, е, хървец, е, хърватския клон на железниците може е, да може да се възстанови, като се изгради мост, тунел под планината. Не знам защо Знаете, че в бивша Югославия Истрия беше и в Словения, и в Харватска. Тази част беше добре управлявана. Бихме могли да постигнем споразумение. Ако не се постигне споразумение, този клон ще изчезне. Госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. И аз имам един въпрос. Колега, вие току-що казахте, че е много важно да бъдат свързани и летищата. Това означава ли, че там отчасти липсват ЖП връзки, че трябва да се концентрираме върху това? Или пък, че трябва да изградим ЖП отсечки с достатъчно висока скорост, за да може да се ползва по-малко въздушния транспорт? В ovom trenutku, ako želimo snažno povećati ако искаме да дадем тласък на интермодалния транспорт, трябва да решим проблема с това, че влаковете са бавни. Може да се стигне до Бари, до Адриатика или някое пристанище на Адриатика, но ако искаш от Бари до Риека да закариш стока или някой да се придвижи, е, всичко е изключително бавно. Трябва да направим нещо, за да е, вдигнем скоростта на железниците. Благодаря. Благодаря, господин Скърлец. Poštovana е, повереница, poštovane kolegice i колега. Госпожо комисар, дами и господа, уважаеми колеги. Радвам се, че продължавате да подкрепяте макрорегионалния подход. Сега обсъждаме макрорегиони Дунав и Адриатика. Това не е свързано само с свързването на регионите, а на два големи макрорегиона. Има големи пристанища на Адриатическо море, които могат да доведат до намаляване на емисиите на СО2 и да има по-добър транспорт на стоки и услуги между Южна и Северна Европа. Тази мрежа обаче не съществува на европейската карта. Товарният транспорт не съществува. За това се обръщам със следната молба. Тези макрорегиони трябва да имат нови коридори за товарен железопътен превоз. Периодът сега е 2014 и 2020. Той вече а, е получил своето финансиране, но аз не виждам откъде ние ще вземем пари. Може би от а, механизма за свързване на Европа. Можем да преразпределим също така средства, което да доведе до отласък на различните ни политики, тъй като ако не се погрижим и за политиката за околната среда, няма да можем да постигнем целите си. В държавите, които ползват кохезионната политика, трябва да има по-добро освояване на средствата за изграждане на железопътна инфраструктура – за да поддържаме трансграничната инфраструктура, също трябва да използваме средства, тъй като тя е много важна. Имаме един отличен пример в Харватия. Благодарение на обществените поръчки вече имаме един такъв проект, който се реализира. Благодаря, госпожа Денофи. Благодаря, господин председател. Ние трябва да направим така, че тези стратегии да дадат конкретни резултати и да се отговори на потребностите на гражданите. Ако искаме да модернизираме транспортните мрежи, макрореги, макрорегиона Юниски, на, около Юнийско море се характеризира с липса на транс, добри транспортни връзки. Аз искам да поканя госпожа комисаря, за да, да пътува с Адриатическия регион с Савлак, за да види в какво състояние е мрежата и колко добри са връзките. Аз мятам, че трябва да се разширят мрежите от Анкона, Пескара, Добари и Бриндизи. Комисията предпочита да е, е, инвестира в линията Торино-Лион е, и това е за сметка на райони, които страдат от липса на инвестиции. Покажете ни, че европейските институции и имат интерес към всички региони, това число и на юг. Покажете, че а, вие държите а, южните региони да не изостанат от а, съвремието. Ето защо призоваваме Европейската комисия да изиграе своята роля. Благодаря. Благодаря. Господин Дели, две минути. Уважаема госпожо комисар, Уважаеми господин председател, механизмите, за които говорим днес, са важни за Адриатическия и Дунавския микро, макрорегион, тъй като стимулират взаимодействието. Това е много важно за шосейния и железопътния транспорт. През тези макрорегиони минават много важни маршрути по трансевропейската транспортна мрежа. Но връзките не са достатъчни. Трябва да се доизградят ЖП връзките, трябва да се приспособят графиците на влаковете. Стратегията за макрорегионите е една чудесна възможност за това. В тези региони има държави, които не са членки на Европейския съюз. Миналата година в Виена бяха проведени преговори, благодарение на които трансевропейските транспортни мрежи сега обхващат и страни с статут на кандидатки. Така може да се създаде мрежа, която да обхване целия континент. Ще се повиши от това конкурентоспособността на двата макрорегиона те вече няма да са толкова изолирани. Ще има положителен ефект върху логистиката, транспорта, економиката. За да може този ефект да бъде постигнат в пълна степен, ще трябва да преосмислим механизмите за финансиране в Европейския съюз. Ефектът на взаимодействието в рамките на макрорегионите не може да бъде постигнат в пълна степен поради разликите между правните системи и системите за финансиране в отделните държави. Въпреки усилията, които полагаме, продължава да има отсечки с недостатъчен капацитет. Затова ви призовавам да работите за по-широкото участие на страните с статут на кандидатки в трансевропейските транспортни мрежи. Нашата група иска да помогне на комисията за разработването на реалистични методи, които да допринесат за по-нататъчно развитие. Благодаря. Господин Фрунзолик. Господин председателю, госпожо комисар, уважаеми колеги. Румъния е солиден партньор в развитието на железопътната мрежа в Европейския съюз. Ние имаме една много широка ЖП мрежа, все по-голямо търсене на възможности за пътуване, имаме стратегическа роля в транспортната политика на Европейския съюз, най-вече в Юго-Источна Европа. Несъмнено, ЖП сектора в Румъния е изправен пред, предизвик, пред предизвикателства. Имаме нужда от една цялостна реформа на сектора. А, общия план за развитие на железопътния транспорт в нашата страна трябва да бъде разгледан. 40 милиарда трябва да отидат за инфраструктура. Най-вече е, за възобновяването и поддържането на над 4000 км ЖП линии. 30% от мрежата, както е записано в плана, от 90-та година са идентифицирани от Европейската банка за възстановяване и развитие като потенциални проекти. Имаме много слаб процент а, от мрежата, който се използва за транспорт на товари. Няма как да си позволим а, да подобрим транспортната система а, при тези темпове, тъй като това ще увеличи оперативните разходи. Тази мрежа трябва да бъде запазена, защото бъдещето е в ръцете на железопътния транспорт. Всички го казаха. Не бива да забравяме, а, че при настоящото състояние на мрежата всички средства ще отидат само за поддръжка. Независимо, че румънското правителство увеличи финансирането с 2% годишно в сравнение с предишни години. Румъния няма да се откаже от възстановяването на железопътната си мрежа. В сравнение с средните стойности за Европа, същия брой пътници могат да се превозват, използвайки по-ефтина мрежа. Благодаря. Има син картон. Господин Крамер има реплика. Заповядайте. Ja, meine Frage ist natürlich, ob das Straßennetz Въпросът ми е следният. А, мрежата на шосейния транспорт нима е в толкова добро състояние, че не ви хрумва идеята да изведете от експлоатация някоя отсечка от тази мрежа. Никога не съм чувал за държава, която е извеждала от експлоатация отсечка от шосейния си транспорт, защото няма достатъчно средства. Шосейният транспорт табу ли е за вас? Смятате да спестявате само от железопътен транспорт, така ли? Господин Франзолик. Да, трябва да отговорим на скъпия си колега господин Крамер. Чакаме Европейския съюз да даде стимули на държави като Румъния да използва повече железопътния транспорт, отколкото шосейния. Домно Радош. Благодаря. Господин Радош за една минута. Госпожо повjerenice, поздравям обръщение ove точки на... Благодаря. Радвам се, че този въпрос беше включен в дневния ред. Железопътният транспорт е по-добър и ефтин вид транспорт, но е недоразвит в Европейския съюз, особено региона, който обсъждаме. Няма връзка между реките и железниците и никое от летищата няма железопътна връзка. Плановете за нови, желез... за нови транспортни оси предвиждат по-широко застъпен шосеен, отколкото железопътен транспорт. Ето защо се радвам, че мрежите ТНТ ще обхванат Западните Балкани. Това означава по-добра свързаност с Европа и по-добро развитие на железопътния транспорт. Благодаря, господин Зайни, за минута и половина. Благодаря, господин председател. Нека още веднъж си припомним за какво всъщност става дума. Дунавският регион съставлява една пета от площа на Европейския съюз. На него се пада и една пета от населението. Този регион в миналото бе част от друг мащабен процес на интеграция. Преди около 100-150 години се развиваше железопътният транспорт, процъфтяваше. Тогава железопътният транспорт бе равнозначен на просперитет. В хода на историята регионът се разпокъсам и ако искаме да възстановим целостта му, ще са ни необходими инвестиции. Не всички държави от този регион са членки на Европейския съюз. В партньорството участват и Украина и Молдова. В Украина и до ден днешен има ЖП отсечки, които за съжаление вече не са в експлоатация. Тези отсечки обаче могат да бъдат отново въведени в експлоатация. Същото въжи и за други региони. Много важно би било, според мен, да се постигне интермодалност. Трябва да отчетем и екологичния аспект, той също е изключително важен. Господин Мамикинс. Драги колеги, транспортът е, е един от ключовите елементи в Дунавски дратическия макрорегион. Предвиден е бюджет от 250 милиона, който трябва да определи не само по-добро управление на е, транспорта, но и ще създаде по-ефективни е, железопътни системи. Същото въжи за Адриатическия микрорегион. Е, необходима е допълнителна инвестиция, за да се реализира потенциала. Европейските структури инвестиционни фондове са само един възможен източник, заедно с актуализация на трансграничния капацитет, не само е, телекомуникациите, почтенските услуги, това ще улесни контактите между хората. Това е най-важната от всички цели. Благодаря. Сега минаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Трима души са се записали. Давам думата на госпожа Язловецка. Благодаря, председателю. Говорим за макрорегионалната стратегия и ТНТ е, за регионите Дунав и Адриатическо море. Подкрепям колегите, които искат по-добра ЖП инфраструктура, както и по-налична такава. Искам да се обърна към госпожа комисаря с въпрос дали а, транспорта по реки е много важен, като например по Дунава или по река Плава. Благодаря, госпожа Грапини. Домнуле președинте, doamna комисар. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. Темата е изключително важна. Трябва да се постигнат някакви заключения в рамките на тези разисквания. Затова и е жалко, че ги водим днес в четвъртък след обед. Стратегията за Дунавския и Адриатическия регион е от огромно значение. Има някои държави, в които можем да спорим за качеството на транспортните им услуги, като например Румъния. Напълно съм съгласен с, съгласна с вас, госпожо комисар. За да подобрим интермодалността, са ни необходими инвестиции. Можете ли да убедите господин Юнкер, че трябва да се отделят средства от ЕФСИ за транспортната инфраструктура на изоставащите региони. От транспорта проистичат разходи, той замърсява и околната среда, да. Това въжи за шосейния транспорт. Шосейния транспорт води и до злополуки, и до загуба на човешки живот. Затова е важно инвестициите да се насочат към онези е, региони, които изостават с железопътната си инфраструктура. Благодаря. Ако госпожа комисаря вземе влака от Сараево до вашия град, това са 45 часа за 800 километра много по-лесно много по-лесно би било да минете през Страсбург, за да направите това пътуване. Разбира се, това пречи на развитието на туризма, пречи на развитието на телекомуникациите. Надявам се, че това, което сте решили да направите, ще се реализира, ще има добри, ще има добра финансова обезпеченост. Госпожа Кречо, заповядайте. Господин председател, почитаеми депутати, благодаря за участието ви в този оживен дебат. Той говори за необходимостта от железниците за Дунавския, Адриатическия макрорегион и за вътрешния пазар. Ще добавя две неща. Първо, по макрорегионите. Те бяха създадени при условие, че няма да се създават нови институции, няма да се предвижда допълнително финансиране. Така че те са създадени за да се преодоляват предизвикателствата, свързани с границите. Самите проекти, програми трябва да дойдат от държавите членки. Европейският парламент, Европейската комисия не може да разработва проекти, но общите проекти са много важни. Аз подкрепям макрорегионите, защото, както казахте вие, става дума за това, че държави членки работят с трети страни. Това е единствения начин да съберем около маста за преговори страни от Европейския съюз и извън него за решаване на общи проблеми. Що се отнася до Дунавската стратегия, например, там влизат 8 държави членки и 5 страни извън Европейския съюз, железопътната инфраструктура – не е удовлетворителна. В някои случаи няма такава. Бях в Сараево и трябваше да се върна в Виена, за да се прибера в Букурещ. Надявам се, че вие ще дойдете в Румъния. Разбира се, инфраструктурата отсъства. За съжаление, националните власти не поставят достатъчен акцент. И планът за Дунавския регион призовава държавите членки да направят това. И затова искам да повторя, че е необходимо да има консолидация в областта на, инфраструктурата и най-вече за граничните райони населението на селските райони е по-високо, е по-голямо, отколкото в други части на Европейския съюз. Що се отнася до речния транспорт, ние сме обсъждали този въпрос Обсъдихме го в УМ, където се проведе конференцията за Дунавската инфраструктура и Дунавската стратегия. Железопътните връзки и речно-транспортните връзки са много важни и в Адриатическо-Юнийския и Дунавския регион. И аз бях посредник в разговорите за е, вътрешноводните пътища в България и Румъния, тъй като нивото на реката там на места е много ниско. аз се опитах да посреднича в диалога между транспортните министри, защото ако има един дори еднометров участък, в който корабоплаването е невъзможно, Цялото корабоплаване се блокира. Надявам се, че двете страни ще предприемат мерки, за да решат този проблем. Що се отнася до Адриатическо-юнийския регион, в него влизат 8, там влизат 4 страни извън Европейския съюз, 8 държави членки и се надявам да успее да отида в Добровни, когато ще се лансира стратегията. Връзките там са по-добри, но и там има какво да се желае. Има предвидени са проекти за рехабилитация в Адриотическо-юнийския макрорегион. Инвестициите трябва да отговарят на стандартите на ТНТ. Статистиките ни показват, че возът на пътници по речните пътища губи сила. Още две неща. Необходимо е да има сътрудничество със съседните страни имаме нужда и от категорична политическа воля, за да извършим необходимите реформи и да инвестираме достатъчно, така че железопътните услуги да отговорят на очакванията на гражданите. Ето защо разполагаме с необходимите инструменти. Използвам тази възможност да насърча всички заинтересовани лица – да се възползват от тези инструменти, за да се подобри е, железопътния транспорт. Комисията иска да работи с парламента, за да се постигне напредък в интерес на гражданите, на фирмите и Европейския съюз като цяло. Съжалявам, че колегата вече не е в залата. Казахте, че Европейската комисия не се интересува от Южна Европа. Това ме обижда. А колегата не е напуснала залата, тя е тук. Аз участвах в дейностите в насочени е, към Калабрия и Сицилия. Когато посетих Италия, проектите бях блокирани. Аз ги деблокирах в Неапол. Лансирахме нова железопътна връзка и се надяваме, че е, съвсем скоро тези връзки ще започнат да функционират. Не искам да влизам в дебата за Румъния. Само искам да кажа, че не комисията е тази, която избира приоритетите и бюджетните редове. Те са заложени в националните стратегии. Няма значение дали говорим за Румъния или друга страна. Европейската комисия осигурява подкрепа чрез консултации и на всички етапи, но заедно с това всяка страна, всяко правителство има право да си определя своите приоритети. Единственото, което мога да направя е да се надявам, че в процеса на е, реализация с оглед на възникващите потребности правителството ще прояви достатъчна гъвкавост в интерес на гражданите. Благодаря. Дебатът приключи.